Приемаме протокола от заседанието от 15 септември. От е, политическите групи на социалисти и демократи и Обединената левица е, ми е съобщено, че господин Такола ще замести господин Тайн. Господин Милана ще замести господин Билани. А по отношение на е, е, страните от Азия, господин Пацани ще бъде замести. Е, отношенията с Украина, с Украина там има нов член, господин Бацински. Господин Кувай също е номиниран в резултат на последните изменения, внесени от споменатите вече групи. Нямате възражение, тогава приемаме и тези изменения. Преминаваме съгласно дневния ред към изявления на съвета и на комисията по темата споразумение за партньорство